seduta è aperta. Добър ден, продълж... продължава заседанието. По първа точка от дневния ред за днес е устен въпрос към комисията по правила за само един брой ръчен багаж на пътник, въведено от някои авиокомпании. И незабавно е, давам думата на господин Симпсън, който разполага с 5 минути, за да ни запознае с темата. Господин председател, е, има ли смисъл да започваме при положение, че комисари още не е дошъл? I mean, the, the, the giveaway... Да, аз всъщност е, немците се отказват от устния си въпрос към комисията. А, добре, комисария идва, добре. От името на Комисията по транспорта и туризъм аз задавам този устен въпрос днес във връзка с правилото за само един брой ръчен багаж на пътни, въведено от някои авиокомпании. Моята парламентарна комисия смята, че трябва да се заведе дело защото е несъстоятелно и непрозрачно понякога правилата за пътниците когато е, за един пътник, който пътува е, с самолет. От години на сам е, пътниците бяха свикнали да, сви, да взимат ръчен багаж, без да плащат нищо допълнително, защото това се смята за техен личен багаж. Когато се въвеждат обаче разходи за ръчен багаж, защото се смята за допълнителен багаж, като например лаптоп, и именно това е обекта на мой ръчен багаж въпрос. В някои е, летища на някои авиокомпании е, само една е, бутилка уиски трябва да се плаща допълнително, при други не. Сега въпрос е дали трябва да бъде така или не. Сега, именно тук имаме несъстоятелност и липса на прозрачност. И именно тази липса на последователност, която безпокои нашата парламентарна комисия. Е, <clears throat> някои авиокомпании е, спазват е, изискванията а, и а, е, по този начин те вредят а, е, на, лети, на пътниците, а не а, е, на самите летища и търговията там. Аз мисля, че а, аз искам да кажа, че ми оценявам а, търговската страна тук, а, която е изгодна и за авиокомпаниите, и за летищата. Безпокойството ми обаче, че от някои години някои авиокомпании искат пари за всяко нещо, докато други не. И именно в тази област на допълнителните разноски за пътниците и искам комисията да действа, за да могат пътниците да получат пълна прозрачност и да може да не се разпространява този рак, който засяга европейското въздухоплаване. Пътниците са както объркани, така и с усещането, че направо им ги скубят. Благодаря, господин председател. А сега е, давам думата на комисар Дегухт. Госпожо председател, дами и господа, добро утро. Както каза председателя на Комисията по транспорта в е своя въпрос, комисията отчита, че условията за ръчен багаж са различни в различните авиокомпании. Някои имат много стрикни условия, други по-малко. Това трябва да бъде разглеждано като едно, като различията и разнообразието на условията за услуги в един много конкурентен пазар. И това е едно от а, основите на развитието на единния въздушен пазар. Комисията счита, че ако всяка компания може да определя своите условия, то това трябва да става обаче е, по един прозрачен начин и в съответствие с е, законодателството, прието през 2008 година и 2002 година относно отговорностите на е, въздух плавателните компании и тяхната отговорност при а, е, а, е, бедствия и а, е, инциденти. По този начин а, потребителите знаят при какви условия избират една или друга европейска е, авиокомпания. Комисията смята, че предоставяйки по-добра информация на потребителите и пътниците относно условията а, и правилата определени от въздухоплавателните компании, ще бъде, ще е, имат възможност да правят един е, избор на, основ, на основа на познание. Правата на пътниците ще бъдат включени и разширени в ново законодателство, което ще бъде представено през началото на 2013 година. Комисията смята, че условията и правилата трябва да бъдат одобрени от всички заинтересовани страни, като същевременно трябва да се спазват всички условия, за да не бъдат изложени на опасност нито пътниците, нито сигурността на транспорта. Сега, господин Бах от името на НБ. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, все повече расте недоволството от европейските граждани. Те се оплакват, че има най-различни правила и изисквания за ръчния багаж. Няма ясна дефиниция за багаж и ръчен багаж. И поради тази причина Авиокомпаниите използват това положение и дефинират нещата много различно. Целта на авиокомпаниите е да ускъпяват услугите. Пътниците трябва да оставят много често покупките си, които са купили на летището. Ето защо е хубаво да се уеднаквят правилата за ръчния багаж. И аз правя препратка към регламента. Необходими са единни норми за ръчния багаж. Тези норми е хубаво да се предложат от комисията. Това е в полза на гражданите. По отношение на музикални инструменти, които се притежават от професионални музиканти, за тези музикални инструменти също няма правила. Мисля, че е крайно време да се решат тези проблеми и да не трябва Европейския съд да се намесва. Комисията може да действа проактивно и да предложи законодателство. Благодаря. Елка Трао от името на социалистите и демократите. Скъпи колеги, господин, господин комисар, аз искам също да подкрепя въпроса зададен от председателя на Комисията по транспорт. Както тук, той току-що каза, през 2012 година ние изработихме три доклада във връзка с практиката на различни въздухоплавателни компании по отношение на ръчния багаж. Аз много добре разбирам, че това са търговски политики, които трябва да бъдат различни една от друга. Някои компании са щедри, други не чак толкова понякога се налагат е, допълнителни разноски, но все пак е, трябва да има е, някакъв минимум на таксите по отношение на подобни услуги. Освен това трябва да има информация. Следователно, човек трябва да знае какви са условията преди да се качи в самолета. Мисля, че комисията трябва да изиграе своята роля на координатор и да се намеси. Според нас е ясно, че принципите за ръчния багаж багаж трябва да бъдат обект на контрол, когато се чекира багажа и е, продуктите, купени в последствие, трябва да могат да бъдат качени в самолета. Естествено, че може да има някакви ограничения, но трябва да има ясна информация. Е, може е, дадена информация дори да се смята за абсолютно необходима. Например, дъждобран. И мисля, че комисията не трябва да определя твърде е, строги е, правила за ръчния багаж, но все пак е, трябва да се знае какви правила вече са на лице. Трябва да има някаква прозрачност и да не може, ако хората си купят нещо, да им го отнемат. Трябва да има разумен подобен регламент, който е, да се прилага повсеместно, е, да се знае е, какво мога да сложа в ръчния си багаж. Например, бутилка купена в магазин на летището. Трябва да се знае, че зад всичко това е, има авиокомпания, която естествено прилага търговски, търговска политика. Председателката сега от името на групата е, на либералите господин Едвард. Е, <clears throat> господин председател, baggage allowed. These vary from airline to airline and often from airport to airport. Много, много честно това, което е позволено на, в едната посока е забранено в обратната посока. И това обърква пътниците. И пътниците трябва да чекират много повече багаж предвид ограниченията, които се налагат от авиокомпаниите в отделни случаи. И много често те трябва да заплащат допълнителни такси. Аз намирам, че нарушаването на правата на пътниците на практика е нарушаване на законодателството в областта на конкуренцията. Трябва, трябва да има общи правила за ограниченията, за да могат пътниците да знаят какво могат да носят при е, пътуване. Трябва да се създадат правила, които да позволят на пътниците да носят разумно количество багаж със себе си, без да заплащат допълнителни такси и преди да стигнат до чекпойнтовете, пътниците трябва да познават отлично своите права и правила. Благодаря ви. Grazie per il gruppo dei Verdi l'onorevole Leichtenberger per 1 minuto e Госпожа Лихтенбергер. Благодаря. Господин комисар, практиките на авиокомпаниите са много разнообразни е, и това накърнява конкуренцията. Ако авиокомпаниите могат да правят каквото си искат и ако ги оставим, то тогава за пасажирите това ще е много неприятно бординга се оказва препятствие. Започва се с контрол на течностите, контрол на ръчния багаж и така нататък. Имат е, права пътниците. Те и те трябва да се наложат. Не може авиокомпаниите да си правят каквото си иска и не може пасажирите непрекъснато да се обръщат към Европейския съд, за да се промени нещо. Ето, например, така както се каза, голям проблем са музикалните инструменти, компютрите и дамските чанти. Те непрекъснато предизвикват проблеми. Отговора от вас като комисия е незадоволителен, повече от незадоволителен. Пасажирите много често не могат да избират коя авиокомпания не могат да избират коя авиокомпания да използват, тъй като маршрутите са определени. Само между столиците може да се избира между различни авиокомпании и това не може да продължава така. Това е свободен пазар, но Свободен пазар всъщност няма, когато става дума за въздушния пазар. А, господин комисар, когато става дума за конкурентоспособност, вие сте много строг. Моля, приложете тази строгост и за този сектор. Благодаря. Е Председателката, господин Власък, за една минута има думата. Госпожо председател, дами и господа, е, е, пътуването за вакансии може да се окаже много сложно и много скъпо заради пазара. Мисля, че има крайности, които могат действително е, да ви упропастят пътуването, особено ако се забравят багажа или ако се загуби багажа. Освен това има много сложни правила във връзка с размера и съдържанието на ръчния багаж. Много често някои компании позволяват три багажа с определен размер, обаче на летищата правилата са различни и е, там трябва е, пътниците да си чекират багажа и понякога това е свързано с разходи. Ако има причина Европейския съюз да започне да налага някакви регламенти, е, трябва да накара въздухоплавателните компании да хармонизират правилата и да се знае, че в въздушния транспорт нищо не е без пари. Трябва да има свободен избор. Понякога те трябва да платят някакъв допълнителен разход или да внимават внимават при какви условия пътуват, защото местни авиокомпании намаляват цените, но има и по-малко услуги. Така че има търговска връзка между авиокомпанията и пътника и Европейския съюз трябва да се меси колкото се може по-малко. Е, както знаем, всяк нов регламент води до нови разходи за компаниите и това съответно се отразява на цената, която плаща на пътника и това не трябва да се допуска. Благодаря ви. Председателката, сега давам думата на господин Мърфи за една минута. Благодаря, господин председател. Става дума за търговски взаимоотношения между пасажерите и въздухоплавателните компании. Но, но става дума, както каза предишният преждеговорище, много от пасажерите нямат право на избор на е, компанията. Така че под, под, подобно положение не е в интерес нито на, на пасажирите, нито е, на е, летищата. Така че трябва да има една унифицирана система за всички. Знаеме, че знаеме, че това е само една от дивашките практики, които прилагат въздухоплавателните компании за увеличаване на печалбите си те е, използват най- най- най-раз, най- раз най различни способи, като е, неприемане на кредитни карти, не условия, които не са ясни. Всичко, всичко, всичко, всичко това е, същевременно е, е съчетано с условия, лоши условия на труд за работещите в компаниите, като например начина по който Ryanair третира своят персонал. Така че трябва, трябва да има а, едни а, унифицирани правила и а, прозрачност. Нещо, което беше казано и по време на провеждането на референдума в Ирландия следва. Госпожо председател, господин комисар, скъпи колеги, определения брой на ръчния багаж не е просто обикновена търговска политика. По този начин се карат пътниците или се принуждават пътниците да направят друг избор, а именно да купят нещо вътре в самия самолет или на летищата. Информацията, с която разполагате, господин комисар, в момента не е ясна. Тази мярка за ограничение на багажа, когато стане драстична, ограничава свободата на пътниците в въздухоплавателния транспорт. Нямат възможност нито да избират, нито да купуват на летищата, но всъщност тази мярка се отразява и на самите летища, и най-вече на малките регионални летища. На регионалните летища проблемът понякога е много обезпокояващ. От една страна, лоукост е, е, е, компаниите искат да има финансови предимства за тях, а от друга страна самите компании развиват политика, която вреди на летищата. Е, когато е, в дадено летище има само лоу-кост компании, има истинска опасност от финансова зависимост. Трябва ли да бъдат усъдни летищата да приемат всички условия на въздухоплавателните компании, дори за сметка на пътниците, които пътуват през тези летища? Аз много добре знам, че кост компаниите определят съдбата на някои летища и особено на регионалните летища. Но ние трябва да сме сигурни, ни, че това взаимно съгласие е, да не води е, до уклони и да се стигне до доминиращо положение на пазара. Е, всъщност трябва да има конкуренция между въздухоплавателните компании. Не има опасност да всички въздухоплавателни компании, за да има справедлива конкуренция между тях, ще прилагат правилата за една единствена чанта като ръчен багаж. Мисля, че всички безмитни стоки не трябва да бъдат разглеждани като ръчен багаж и по този начин ще се справим пряко с проблема пред, председателката Яла Сандер за една минута. Благодаря, госпожо председател. Съгласна съм, че трябва да има търговска свобода, но от друга страна трябва да има а, да се зачитат правата на пасажерите. Правилата са неясни, понякога пасажирите много трудно могат да е, поискат обещетение и така нататък. Понякога персонала на авиокомпаниите е нелюбезен и и на, на практика и хората биват третирани по недостоен начин и, както правилно каза преждеговорящия, някои регионални летища на, на, на практика са заложници на авиокомпаниите. Затова, господин комисар, трябва да има допълнителни правила за защита правата на пасажирите, защото някои авиокомпании под претекст за сигурност злоупотребяват. Затова трябва да има хармонизирани правила, които да защитават правата на пасажирите. Господин Крамер. Госпожо председател, господин комисар, наистина клиентът е крал, а не е дойна крава на авиокомпаниите. Това трябва да е правилото, защото във въздухоплаването нямаме пазарна економика, имаме социалистическа планова економика. Има най-различни данъци, но няма ДДС, например, плащат 30 евро на година за използване на керосин, например. Трябва ни правила, трябват ни рамки и рамки, които да се прилагат за всички авиокомпании. Ако авиокомпаниите изискват и пари за ползване на туалетните, виждаме само на базата на този пример какви е, лоши практики се разпространяват. Еми ето не е чудно, че гражданите не нямат много голямо доверие в Европейския съюз, след като той не се намесва да защити техните е, интереси. Това положение трябва да се промени. Благодаря, господин Фиданца. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, правилата във връзка с ръчния багаж във вида, в който се прилагат в момента, са най-разнообразни и непоследователни. Някои въздухоплавателни компании взимат крайни, понякога недостатъчно аргументирани мерки и не дават възможност пътниците да си купуват някои неща дори в самолета. Така че се ограничават правата на пътниците и е, търговската политика на някои компании води до е, чувствителни загуби е, за магазините на самите летища особено на регионалните летища. Аз мисля, че на европейско ниво, а в последствие на международно ниво трябва да се наложи близко сътрудничество, да се избегне хаоса, да се хармонизират правилата във връзка с багажа на ръчния багаж. А, също така трябва да се имат предвид и покупките на самите летищата. Трябва политиката на цените да бъде по-почтена и по-ясна, да не е за сметка на пътниците и на услугите, които се оказват. Е, господин комисар, не става въпрос само за повече информация, както вие казахте в отговора си. Можем да отидем по-далеч. Аз не съм удовлетворен от отговора ви и искам да проявите по-голяма строгост към, по този въпрос. Сега господин Данелис, за една минута. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Благодаря, господин, госпожо председател, господин комисар. Въздушният транспорт зависи от цената на горивото, на керос, керосана. Така че мисля, че Европейската комисия трябва да се намеси, за да може да защити защити по-добре правата на пътниците. Същевременно има и такси и е, субсидии, които се изплащат на някои компании и това трябва да бъде преразгледано. На, на, на практика е, пътниците не разполагат с, е, с прозрачна информация. Смята се, че сектора е изправен пред големи проблеми и и има нарушаване на економическия модел, нарушаване на конкурентоспособността с прилагането на правилото за един ръчен багаж и нищо повече. Следващи. Благодаря. Въпросът е много навременен да се обсъжда и аз разбирам отчаянието, което стои зад него. Има поне три доклада, които правят препратки за ръчния багаж на пътниците. Аз бях автор на първия доклад и се занимавах с правата на пътниците. Този доклад бе прият с огромно мнозинство. По отношение на ръчния багаж, апелираме към комисията да предложи мерки, така че да се хармонизират търговските практики и да се защитат пътниците срещу най-различни ексцесивни ограничения и да им се позволи да взимат със себе си на борда разумно количество багаж. Парлам, парламента очаква реакцията на комисията. Не бива нещата да се оставят на волята на пазара. Бих искал комисията да отговори и да реагира на тези три отделни доклада, които апелират за действие. Благодаря. Коза. Господин Коза kérdésről van szó, hiszen nap mint nap több millió utas. Благодаря. Става дума за много важен въпрос. Всеки ден хората се сблъскват с различни проблеми. Ръчния багаж е ограничен. Различните авиокомпании разпространяват различна информация за количеството ръчен багаж и понякога едва на летището хората разбират, че техния багаж е прекалено много и трябва да плащат огромни такси. Затова пътниците много често се уни... чувстват унижени Техните права са накърнени. Затова трябва да се реши този проблем. Решението трябва да е широко обхватно. Ние сме се занимавали няколко пъти с този проблем. Аз мятам, че имаме нужда от една харта за защита на правата на пасажирите. Няколко пъти бяха споменати професионалните музиканти и дамските чанти. Искам специално да говоря за хората с увреждания. Те много често трябва да носят със себе си различни лекарства или помощни средства. Затова при тях не би трябвало да има ограничения, защото става дума за правата на европейските граждани. Благодаря. А сега преминаваме към спонтанните изказвания. Всички имат думата. Но, моля ви, придържайте се към времето от една минута, господин Манки. Az egyes légitársaságok által bevezetett egykézi podgyász szabály mennyiben veszi... Личните авиокомпании е, въвеждат правилото за една, един, една чанта за ръчен багаж, но въпреки това няма хармонизация. За това Не, не е достатъчно да се сравняват цените за билетите, трябва да могат да се сравняват и различните прав, а, правила от страна на авиокомпаниите. Много е трудно да се сравняват практиките на отделните авиокомпании. А, трудно е да се сравняват и различните такси, а таксите понякога са много високи. Те накърняват правата на пасажирите. Освен това, всичко това отежнява ситуацията и на магазините на летищата. Европейския парламент вече е споменавал пред комисията, че е необходима хармонизация на законодателството. Mulțumesc, doamna președintă, domnule comisar, cetățenii europeni. Госпожо председател, господин комисар, е, европейските граждани, които редовно пътуват в Европейския съюз, са забелязали, че някои компании прилагат непочтенна политика във връзка с ръчния багаж. Аз е, мисля, че ние чухме за размера, за теглото и за предметите, които могат да се е, вкарват в самолета. Имаме безпокойство за сигурността на борда на самолета, но също така и проблема във връзка с мястото, е, където те могат да се сложат багажа в е, самолета. Е, Европейски съюз трябва да предотврати прекалено строги правила и непочтени разходи. Когато говорим за размера на пазара, трябва да има на, на предметите, трябва да има ясни правила и да има случаи, където хората да могат да качат 7 кг на самолета. Това е непочтено. И също всичко трябва да стане изискване е по-честно във връзка с ръчния багаж, освен това да се спазват правилата на господин Леквари има сега думата. Благодаря, госпожо председател. Искам да спомена два примера. Няма да споменавам имена, но имаше, пътувах за Виттенберг и една група доста закъсня. Имаше хаос с багажа, но все пак всички бяха, пътници бяха обработени. Всичко се завърши добре. Е, малко по-късно трябваше да пътувам по-нататък, подобен случай и е, там имаше точно правилото за една чанта на ръчен багаж. Хората не можеха да вземат нищо със себе си даже, една бутилка вода. Има нужда от правила. Хората трябва абсолютно да са наясно, независимо от летище и от компания, какви са техните правила и какво се очаква от тях. Вие като комисия трябва да се застъпите за това. Госпожа Сенелова. Дякую за слово, уважени пане комисари, koleg... Дами и господа, благодаря ви за господин комисар. Не, не, от последно време сме свидетели на все повече ограничения, наложени от въздухоплавателните компании, които затрудняват е, пътниците, включително и правилата свързани с е, ръчния багаж, е, багажа, който може неговото тегло и обем. Е, обикновено пътниците е, се, е, се сблъскват с е, тези проблеми на самото летище и не им остава нищо друго, освен да платят таксите. Затова смят, комисията да се със са се съсредоточи върху прозрачността, т.е. авиокомпаниите да нямат възможност да налагат допълнителни такси и разходи на пътниците. Добър ден, господин комисар. Ние знаем, че някои въздухоплавателни компании е, прилагат е, крайни, крайни разпоредби, особено във връзка с тарифите. Тарифите не са ясни и е, всъщност потребителят е заблуден. Ограничението на ръчния багаж е, е казус, който предизвиква много жалби от страна на пътниците. Трябва да има ясна информация и трябва да се вземат мерки на европейско ниво, за да се гарантира правилната информация и най-вече прозрачността още при закупуването на билета. Трябва да се знае е, броя на ръчния багаж и какви предмети могат да бъдат качени в самолета. И е, за да се избегнат какви жалби във връзка с правата на пътниците, трябва да има информация, да се избегнат крайностите и да се предоставят гаранции. Господин Клинт, всички говорим за прозрачност, за правила, но нещата изглеждат много различно. Всички ние сме имали личен опит, че компаниите много се различават по отношение на дефиницията за багаж и ръчен багаж. Особено радикално, даже произволно са дискаунтните компании – е, спомням си един случай, когато една жена трябваше да не бе допусната на борда, защото не искаше да даде, да остави нещо, което беше купила на летището, искаше да си го вземе. Така не може да продължава. Трябва ни хармонизация. Европейския съюз загуби много доверие при гражданите. Нас ни описват като бюрократи и като хора, които не защитават интересите на потребителите. Използвайте комисията, извинявайте, използвайте този шанс и дайте на гражданите това, което заслужават. <clears throat> Um, uh, uh, Благодаря. Е, при, при, приветствам е, това, че в, в, в момента обсъждаме този проблем. Много свидетели сме били на, на, на спорови сблъсъци между персонала и пасажерите на, при допускане на борта на самолета. Самия аз съм бил жертва на подобно поведение. Съгласен съм с комисара, че трябва да има някаква, някакви разлики, защото те на, на практика дават възможност за конкуренция, но същевременно трябва да има едни минимални унифицирани критерии и граници, е, защото в крайна сметка пословията и правилата на лоукост компаниите и на другите са много различни. Затова смятам, че трябва да има правила, но те трябва да бъдат е, гъвкави и е, да бъдат целенасочени. Следващият оратор. Госпожо председател, господин комисар, имаме е, регламент и, пра, пра, и правило за мобилност в Европа. Но за да може да се приложи това правило, ни трябват рамкови условия. Е, правилата и, и правата на гражданите, на пасажирите не са прозрачни. Ето какво преживях аз. Пътувах веднъж с малка дамска чанта и една малко по-голяма чанта. Аз можех да ги сложа едно в друго тези две парчета багаж но нямаше нужда. Те бяха леки. Аз показах това на служителката, но не. Аз трябваше да оставя единия багаж като, единия ръчен багаж като багаж. Това беше за мен голяма драма. Но е, такава ситуация не може да, да продължава по този начин. Аз не искам прекалено много регламенти и законодателство, но тук имаме нужда. Госпожа Каденбах. Госпожо председател, господин комисар, днес вече чухме много примери, които показват, че ни трябват ясни правила. Но това трябва да са правила, които отговарят на практиката. Няма смисъл да имаме правила, които отварят задни вратички и позволяват увеличаване на цените на билетите. Моята молба е Говорете с хората, които не пътуват само по, ра по работа, но които пътуват е, с деца, на които им трябва, които отиват в отпуска, във вакансия, които трябва да пътуват с повече от едно парче ръчен багаж или куфър и никъде не могат да намерят е, място да си подслонят в е, самолета своя багаж. Ето, например, когато аз пътувам с 50 деца, за мен това е голям проблем, особено когато пътувам от една топла страна за една по-студена страна. Така че трябват ни правила, но те не бива да поощряват покачването на цените. Благодаря, господин Билбао. Благодаря, госпожо председател. Е, има едно широко съгласие във връзка с ограниченията, които обсъждаме, защото те нарушават правата на пътниците и това, тези права са признати от европейски директиви, а също така и щетите, които е, се пораждат. Трябва да има ясни правила, не за да няма произвол. Аз мисля, че хармонизирането, за което настоява Европейския парламент, е процес, който ще отнеме време, но междувременно можем да направим нещо. Например, да засилим контрола и е, да е, се оказва по-голям натиск от страната пътниците, да има по-големи санкции, особено когато има измама измама от страна на компаниите. Мисля, че е абсолютно необходимо да е, защитим правата на пътниците. Господин комисар, смятате ли, че е добре е, да започне кампания за е, осведомяване на пътниците за техните права, за формите на нарушение на тези правила? Дали не трябва да има дигитален портал, където да се привлича вниманието на гражданите, а да има и контролни пунктове на летищата? И летищата също могат да предприемат инициативи. Искам да знам комисията съгласна ли е да предприеме подобна кампания за привличане на вниманието на пътниците. Grazie. Mr. Commissioner, în perioada, în ultimii 10 ani, traficul de... Господин комисар, през последните 10 години броят на пътниците на регионалните летища се увеличил с 45%, а 90% от европейските летища са регионални. Техната значимост е все по-голяма и по-голяма. Затова комисията трябва да, пред, да предприеме мерки за налагане на правила за хармонизиране на търговските практики за свързани с багажа, за да могат да бъдат защитени правата на пасажерите срещу някои прекалени ограничения, свързани предимно с ръчния багаж, неговия обем и бройка, налагани от някои е, авиокомпании. Същевременно комисията трябва да преразгледа и таксите, които налагат някои авиокомпании и да наложат правила за по-голяма прозрачност на оперирането. Следващия. Uh, Господин Дегохт, благодаря, госпожо председател, благодаря, уважаеми колеги, за този интересен дебат, за интересните изказвания. Ясно е, че проблемът е чувствителен. Благодаря на всички за вашия интерес към този въпрос. Ние ще продължим да работим в насока на защита на интересите на гражданите и ще се опитаме да изработим механизъм за прилагане на това законодателство, на тези мерки. Както и казах в началото, прегледа на законодателството ще бъде направен и ще бъде представен от комисар Калас в началото на 2014 година. Това ще е отново възможност да говорим по всички тези въпроси. Освен това смятам, че много важно да се съсредоточим върху е, прозрачността, върху предвидимостта на действията на, компанията, на компаниите. Искам да добавя, че комисар Калас иска да, искаше да участва лично в дебата днес, но за съжаление трябваше беше възпрепятстван. Ще му представя всички въпроси и съм сигурен, че дебата по този въпрос ще продължи и в бъдеще. Благодаря. Председателката, благодаря господин комисар. Е, дискусията приключи. Е, сега, съобразно дневния ред, се спираме на следващия устен въпрос към комисията, а именно регламента за задължително обозначаване на происхода на някои продукти, внесени от